morning, dear colleague. Добро утро, колеги. Само щастливи лица виждам тази сутрин. Това е добре. Заседанието ни ще премине доста спокойно и за това изчаках и тези 15 минути. Okay. So let's start. Нека да започнем с точка 16 от дневния ни ред. Имаме проект установище, свързано с разпространение с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята. Докладчик от името на Либе господин Вайден Водещата комисия е ИТРЕ и ние сме компетентни съгласно правило или а, член 53 и а пък имко е асоциирана съгласно разпоредба 54. Ще дам думата на докладчика и на другите, които искат да вземат думата. Благодаря, госпожо председател. Тук става въпрос за това да се събират а, данните, които се събират от спътниците по надлежния ред, защото възможностите за събиране на такива данни се увеличават, както и обема на тези данни. По принцип е правилно да не се препятства техническото развитие, в момента се случва така, че няма възможно да се събират лични данни, но това скоро ще се случи, но първо трябва да бъдат разсеяни всички съмнения. Аз се опитах да поставя акцент върху това, че за нас е много важен принципът за защита на личните данни, този въпрос е включен в а, самия текст, а не само в преамбюла и така се подчертава и неговото значение. Има някои неясноти, а, които биха могли да проистекат от а, законодателния а, текст. Аз съм ги ам, ам, преформулирал. Освен това съм се опитал а, да подсиля някои аспекти и смятам, а, че говорим а, тук за една област, в която технологиите много бързо се развиват и а, трябва да се определи срок след като бъде приета директивата а, да бъде преразгледан а, текста и този срок да не е 3 години, ами да е друг, защото, както казах, нещата се развиват много бързо. В някои от държавите членки се обмисля ам, да има и развитие на национално а, ниво. А, трябва да се вземе прави тук и стратегията за цифровия пазар и а, за това, както казах, някои аспекти са подсилени. А, това се разбира и от другите парламентарни комисии. Сравнително бързо напреднахме. През септември вече всичко ще е готово до началото на юни, ако може да се удължи срока за измененията, това ще е добре. Благодаря господин Вайден Холцер. Моника Холмайер, докладчик в Сянка. Като се е, види колко е празна залата, може всеки да се изказва по 15 минути. А, сега, шегата на страна. Тази система за спътниково наблюдение е много важна. А, нещо, което искам да кажа и, и което е свързано с комисията. Какво се има предвид под ам, отклонени а, данни или отклонена информация? Има ли някакво определение? А, за ам, този термин ам, в текста доста витиевато е обяснено това определение, какво се разбира под този а, термин. Имам а, въпрос към господин Вайденхолца. Ако държавите членки а, считат, че а, някои от данните са чувствителни. Ясно е, че личните данни не се взимат сега предвид. Ще има ли възможност да се забрани на държавите членки да разпространяват тези данни? цялата директива се създава за, за целите на регулирането на вътрешния пазар, така че да не да няма разпоредби на национално ниво, но ам, а, не се ли получава при теб а, така, че държавите членки да могат сами да въвежат свои правила и с този а, и по този начин а, се ам, противоречи а, на целите на тази директива да се отнася до вътрешния пазар. Радвам се, че в тази директива е разяснем въпроса за личните данни. Ако има някакви съмнения някога, ето, може да се а, посочи тази директива, че а, има такива разпореди за личните данни, има такива разпоредби и в основния регламент за личните данни. Зададох тези въпроси, за да се знае точно какво се има предвид. Съкръщаването на срока от 3 години. След една година смяташ ли, че ще има възможност да се направят някакви заключения, дали въобще ще бъде приложена вече директивата след една година, Смятам, че срок от 2 до 3 години е доста разумен, за да са събрани достатъчно данни и да може да се направи а, проверка. Защото ам, а, след а, една година данните едва ли ще са толкова достатъчни, за да се направи анализ. Госпожа, госп... благодаря госпожо Холмайер госпожа Мина. Аз ще се опитам и, а, да говоря на немски, защото до сега всички оратори се изказаха на немски. Искам първо да благодаря на колегата Вайден Холцер за добре свършената от него работа. Текстът е много добре изготвен ние търсим баланс между ам, събирането на данни на европейско ниво и ме, между а, принципа на спазване на основните права. А, изменение 8 или член 8, алинея 3 е, това се подчертава изрично там. Подкрепям изменението към този член, но госпожа Холмайер е права. Трябва да се види е, защо отново се дават правомощи на държавите членки и нещо, което противоречи на основната идея. Иначе благодаря за позатворното сътрудничество. Благодаря госпожо Мина. Има ли други колеги, които искат да вземат думата? Обръщам се към комисията. Дали тя има да добави нещо? Иска ли комисията да каже нещо, моля? Thank you. Thank you much, Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Комисията ам, симпатизира на идеята, която се крие в тези изменения, а именно текста да стане по-ясен, да се открои идеята за защитата на данните. Както и другите оратори, така и комисията е обезпокоена, че може да се а, подкопае по, а, а, потенциала на а, директивата когато говорим за данните, които се събират от спътниците. Имам специфичен въпрос, където на английски се казва as well as information derived from, както информация придобита от. В директивата се говори за контрол върху данни от пътници. Може да се стигне до там, че някои от данните вече се обработват. В този член се говори за данни, които вече се обработват или все още не се обработват. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Гонзалес. И след това отново докладчика, господин Вайден Холцер. Ja, äh, bedanke mich. Ich glaube, dass wir... Благодаря. Като цяло няма някакви големи различия. Тези е, два въпроса, които бяха споменати в изменение четвърто, не става ясно много тук, защото на други места този въпрос също е засегнат. Но за мен това не е проблем. Ще обсъдим отново тази тема. Относно срокът от една година. Имам предвид следното. Технологиите се развиват много бързо и ам, може би не трябва да се чака чак 3 години, но може срокът по друг под, ам, по друг начин да бъде формулиран в текста. Ам, на полугодие ми се струва, че ще е прекалено а, прибързано, ням, няма да са се развили достатъчно нещата, но по принцип е добре да се следят развитията и да се реагира на време. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Вайден Холцер. 1 юни е срокът за подаване на измененията. Преминаваме към точка 17 от нашия дневен ред. Нов протокол беше прият в Женева през 2014. Този протокол е свързан с Конвенцията за принудителния труд на МОД, като се предвиждат компенсации за лицата, които са подложени на принудителен труд. Взете предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Държавните членки не могат да държават дали да приемат протокола или не извън рамките на европейските институции, защото този протокол е изцял правомощията на ЕС. Държавите членки трябва да ратифицират този, тези части от протокола, които попадат в а, компетенциите на ЕС. Съгласно член 218 от договора, парламента трябва да даде своето съгласие ние сме поканили представители на комисията и на съвета да представят това проекто решение и давам думата на госпожа Стиванс. Първо комисията, след това съвета, след това докладчика. Госпожа, госпожа Пишо. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. През юли 2014 година Международната конференция на труда, която всъщност е асамблеята на Тристранната организация на труда, прие протокол и препоръки а, е, към Конвенцията принудителен труд. Много активна дейност бе проведена а, е, по този въпрос от Европейския съюз и държавите членки на подготвителен етап. Вече 80 години след приемането на конвенцията 29 относно ограничаването на принудителния труд, остава изключително много какво да се направи, защото над 21 милиона хора са жертви всъщност и потърпевши от принудителен труд, също така на трафик на хора и експлоатация. 150 милиарда американски долара са приходите от тази труд домакински услуги, рибно стопанство, селско стопанство. Това са основно отраслите, които изключително много подлежат на опасност от подобен труд и ние ставаме свидетели на ужасяващи примери в днешното ни съвремие. Изпълнението на новите стандарти е, на МОД действително подават, дават възможност по-добре да подготвим средствата за предпазване на хората от принудителен труд. И така, протокол от 2014 година е насочен именно към превентивна дейност, достъп до правни средства и ограничаване на принудителния труд, което пък от своя страна изисква да се разработват национални планове за действие. Необходимо е държавите да направят нужното, за да спрат принудителния труд, да обърнат внимание на уязвимите и също така да спрат практиките за набиране на потенциални потърпевши. Протоколът води до задължения, свързани с идентификация, освобода, освобождаване, рехабилитация, защита. И се изисква ратифициралите го страни да предложат правни мерки, включително и обещетения на всички е, жертви и да гарантират е, органите съответно да не преследват наказателно жертвите, които са били принудени да полагат този труд. Освен това се усилва международното сътрудничество в борбата срещу принудителния труд. Защо а, изпълнението на този протокол е от голямо значение за ЕСА? Ние отстояваме човешките права, правото на достоен труд, както и ограничаване трафика на хора, както вътре в Европейския съюз, така и по отношение на международните отношения. В контекста на този протокол има ангажимент на Европейския съюз да се отстояват правата на децата, също така жените, равенството между половете, защото знаем, че жените са сред най-уязвимия потенциал от жертви. Що се отнася до правото на достоен труд, ратифициране на протокола, мога да кажа, че държавите членки отправиха много ясен сигнал а, относно опазването на основните човешки права и правото на труд, подобряване на условията на труд там, където това е нужно, освен това. Като част от стратегията на ЕС за борба с трафика на хора, комисията насърчава държавите членки да ратифицират всички съответни международни инструменти, спогодби и а, правни споразумения. В този смисъл мерките ще бъдат по-координирани и в борбата срещу пренютителния труд и трафика на хора. Подкрепата на жертвите, правата са стратегически приоритет на Европейския съюз е, и така е било през последните години. Създаването на норми в презграничен смисъл, укрепване на международното сътрудничество и извън Европейския съюз означава, че е необходимо действие в международните отношения. При ратификацията на протокола, разбира се, ще има последствие в международен план, що се отнася до търговските споразумения и търговия, така че да се гарантира равнопоставено с нашите съседи и партньори. За да можем да лансираме спазване на разпоредбите на протокола в трети страни. Много е важно вътрешното положение в ЕСА, така както стоят вече нещата и по 8-те международни конвенции на МОД. Протоколът обхваща нови норми и при защитата на жертвите и достъпа до средства за правна помощ. Тук навлизаме в територията на наказателно-правните отношения, директива от 2011 година, 36 и 29 съответно директива от 2008. Е, Социалната политика на Европейския съюз отразява всички тези решения, както и препоръките, които се посочват в е, протокола, що се отнася до трафика на хора, е, мобилността на работниците и миграцията. 2004 директива 81 относно престоя, пребиваването на жертвите може да се посочи в този смисъл. Търговските политики, международните спогодби, инструментите за търговия. Винаги в тях се отразяват основните норми за труд, което протокола също насърчава, както и останалите конвенции на МОД. При ратификацията и изпълнението на разпоредбите е, ще имат своето значение както за Европейския съюз, така и трети държави. Основните принципи, които се изграждат в протокола на Международната конференция за труда е, се заявява, че няма несъответствие между предложения протокол и е, правото и правната уредба на ЕС необходима е рамката на европейските институции, за да могат държавите членки съответно да ратифицират протокола. Така че що се отнася до ратифицирането, ратифицирането на протокола, много е важно да се премахнат всякакви евентуални пречки, които съществуват в държавите членки относно присъединяването към протокола. Бихме насърчали, насърчили в максимално кратък срок да се ратифицира протокола от държавите членки. Прият септември като решение 2014 година. Ратифицирането е в интерес наистина на държавите членки и а, се препоръчва на държавите членки да направят нужните стъпки, да продължат с процесите на ратификация, за да се приключи този процес до 2016 година. Сега, до правното основание и сътрудничеството в областта на съдебната сфера. Различни процедури съществуват, така че трябва да очертаем тази правна разлика. Тя не е по същество разлика, тя е просто по форма. Двете предложения, които получихме, са одобрени от съвета по 281 член, 6 линия, сега вече очакваме одобрението на парламента. Днес тук разглеждаме наказателно-правното основание, по същия начин стоят и е, социалните аспекти и правното основание, съответно друга комисия се е заела с този аспект тъй като наскоро работихме по отношение на конвенцията на МОД за домашните помощници, както и други конвенции на МОД, ние се надяваме, че по същия начин ще стигнем до споразумение и по този протокол, така че в крайна сметка държавите членки, когато са готови, да имат възможност да ратифицират протокола. Знаем, че някои от тях вече са готови. Комисията а, подкрепя решението на съвета и препоръчва а, предложението на съвета към парламента цел а, улесняване и ускоряване ратифициране на протокола с цел по-добра борба и а, успешна борба срещу трафика на хора и принудителния труд. Надявам се, че по този начин ще можем да спрем принудителния труд, ще дадем възможност за предоставяне обещетение на жертвите. Благодаря на председателството, на съвета и на докладчиците в вашата комисия за вашата работа. Благодаря. Благодаря, госпожо Бишо. Обръщам се сега към а, а, следващите оратори, госпожа Скима. Uh, Благодаря ви, че ми предоставате възможност да говоря от името на латвийското председателство и да ви представя позицията на съвета, що се отнася решението за упълнощаване държавите членки да ратифицират протоколът към конвенцията на МОД относно принудителния труд. Решението е свързано с сътрудни... международното сътрудничество в съдебната сфера и по наказателно-правните въпроси, както и комисията каза. В момента в Комисията по заето се разисква социалния аспект от това предложение. За съжаление, 80 години след приемането на Конвенцията на МОД продължаваме да ставаме свидетели на принудителния труд, за това се налага приемането на протокола, който е от голямо политическо значение – по този начин ще се укрепи борбата срещу принудителния труд, ще можем да подпомогнем жертвите и ще насърчим международното сътрудничество. Искам да почетая, че в съвета държавите членки подкрепиха целите на протокола, както и неговото му ратифициране. След като се прие решението, държавите членки биха могли да ратифицират тези части от протокола, които са в правомощията съответно на Европейския съюз по 82 член 2 алинея относно функционирането на Европейския съюз. За да може да уточним това предложение, съвета е на мнение, че е подходящо да се е, промени предложението на комисията в някои аспекти. И по-конкретно, добави се нова е, точка от преамбюла номер 2 относно очертаване значимостта на МОД и протокола, защото по този начин наистина може да се е, укрепи и защитата на жертвите на престъпление. Добавя се и нова точка от преамбюла номер 7, както се променя и а, първи член от протокола, що се отнася до решението. Усе ос, осмус съображение също се изменя, що се отнася до точка 22 от протокола. Четвърти член е заличен във връзка с позицията на Дания, тъй като това е първично право за страната. Съветът успя на 2 мар да постигне принципно съгласие, отчитайки голямата политическо значение на протокола. Това отправя много важен сигнал в международен план а именно, че Европейския съюз може да даде пример относно усъвършенстване на рамката, законодателна и нормативна, за да се води успешна борба срещу принудителния труд. Изключително много се надявам, че Европейския парламент ще стигне до съгласие, за да може да а, даде възможност да се приеме окончателно този акт от съвета. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. А сега е, давам думата на докладчика по темата, госпожа Стивенс. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на съвета и на комисията за експозетата. Очертани бяха основните аспекти, бе подчертано и споразумението, което е постигнато. Що се отнася до протокола, то засяга основни права на жертвите, които стават действително жертва на една експлоатация, унищожаваща както индивидите, личностите, така и економиката накърнява съществуването наистина. Освен това е свързана с трафика на хора и се очертава необходимостта от укрепване защитата на правата на лицата в Европа и света. Може би тези въпроси, които разглежда процеса, трябва да бъде разгледан още веднъж. Протокола 30 те година влезе в сила, вероятно конвенцията, а сега, почти 100 години по-късно, се налага да въведем нови промени в, с помощта на този протокол, просто защото ставаме свидетели на нови жертви на принудителен труд, а също така на човешки трафик. Има пропуски в законодателната уредба, а също така и в прилагането й. Така че всичко това е изключително важно. Европейския съюз трябва да а, посочи на извършителите, че те няма къде да се крият. Целта на а, протокола е да се а, прекрати принудителния труд, да се защитат най-уязвимите. Така че аз разчитам на подкрепата на моите колеги и се надявам, че в Европейския парламент ще стигнем до съгласие по въпроса. Благодаря, госпожо Стивас. И сега докладчиците в сянка. Госпожа Хиосменова. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Предложението за ратификация на протокола има за цел едни по-добри условия за труд, защита на правата на човека и правата на детето. Искам да се чуе ясно послание към търговските партньори на Европа и доставчиците в чужбина. Много е важно да се защитават основните принципи. Всъщност днес се навършва точно две години от трагичните събития на Рана Плаза в Бангладеш. Ратифицирането на конвенцията задава по-строга рамка срещу принудителния труд и възможност да се борим с него. Много е важно да се защитават и правата на жертвите на принудителния труд, като се налагат санкции срещу трафикантите на хора – трябва да се справим с това предизвикателство. Протокола е от компетенцията на Европейския съюз. Според моята група би трябвало след премахване на всички юридически пречки държавите членки в съвета да защитят достойните условия на труд и правата на човек. Мадам Хюсманова, Anybody else? Много ви благодаря. Има ли други изказвания? Ако не, ще се обърна към госпожа Стивенс. Искате ли отново думата? Окей, okay, thank you. Не, благодаря ви. Докладът ще бъде представен от госпожа Стиванс на 4 юни. Преминаваме към следващата точка. Обръщам се към колегите и секретарията. Присъстват ли всички необходими за тази точка? Добре. В такъв случай можем да продължим. Това е точка 18. Либе реши да приеме становище по 30 и 31 годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС, тъй като знаем, че този доклад разглежда и областта правосъдие и вътрешен ред. За нас е много важно в тази област нормите да се транспонират правилно, да се прилагат коректно, сега ще дам думата на комисията за кратко представене на заключенията по тези годишни доклади. След това ще дам думата на докладчика господин Унгоряно. Той ще представи проекта становището. Господин Томаш Балши от името на комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Годишните доклади на Комисията по изпълнението на европейските норми са два. Предоставя се статистика по важни въпроси, като обработка на жалбите. Разглеждат се също така и сериозните нарушения от страна на държавите членки, има и обща статистика по съдебните процедури за всяка година. Освен това, във всяка година разглеждаме и водещите политики, нещо, което е много важно. В основния доклад се съдържат данните за 28-те държави членки – те са допълнени от работни документи. Единият от тях съдържа разбивка по страни. Могат да се видят най-новите нарушения и съответни процедури, а във втория документ има разбивка съгласно областите на политики. Има статистика и за съдебната система, и за системата на вътрешните работи. Принципно ние сме обсъждали доклада с комисията Либе, имаме съгласие по някои основни точки. Виждаме, че има доста оплаквания от съдебната система. Комисията не смята, че това непременно е отрицателен сигнал, обаче. Има доста голямо объркване сред гражданите, що се отнася до приложимостта на хатата за основните права, например. Според комисията е важно всяка молба да бъде проследена и на гражданина да се предостави необходимата обратна информация. Комисията също така трябва да следи за доброто транспониране на нормите при Европейската система за обежище. Някои директиви и регламенти на системата за убежище вече са влезли в сила, но има две много важни директиви. Транспонирането на тези директиви трябва да се направи до средата на 2015 година. Едва след това комисията ще може да прецени доколко транспонирането е било коректно. Нека се спре на трафика на хора и директивите, свързани с този трафик. Комисията вече е започнала подробна проверка на транспонирането в държавите членки. Тя разглежда мерките за изпълнение, и сме завели 13 процедури за нарушение срещу държави членки, които не предоставят пълна информация за своите мерки за изпълнение. Веднага след приключване на наказателните процедури ще можем да направим отново оценка на мерките, за да видим дали се прилагат изцяло по протокол 36 към Лисабонския договор, ще кажа, че предходните мерки по третия стълб също в момента се разглеждат от комисията. Генерална дирекция правосъдие и вътрешни работи в момента събира информация по мерките за транспониране в държавите членки. Крайният срок беше 1 декември 2014 година. Имам предвид крайен срок за събиране на информацията за мерките от съвета. Едва след това тази информация беше предоставена на комисията. Задачата е сложна, защото тук се включват и рамковите решения, които се изпълняват от държавите членки, но когато сме готови, ще докладваме подробно. Достъп до информация при нарушения или потенциални нарушения – Това е всъщност темата за прозрачността. Комисията е на мнение, че принципно Европейският парламент, както и гражданите, са напълно в правото си да получават цялата необходима информация при процедурите за нарушение. От друга страна, Съдът на Европейския съюз подчертава, че би трябвало да се запази и известна конфиденциалност, така че комисията и държавите членки да стигат до приемливи решения. Не е необходимо винаги при разглеждането на правни въпроси те да се обръщат към съда, за да започват едни доста дълги и скъпи процедури по нарушение. Както виждате, тук всичко е въпрос на баланс. Накрая, в проекто доклада се говори и за допълнителната информация. Това е информация, която допълва годишния доклад. Комисията е готова да я обсъди с парламентарните комисии и членовете на парламента. Разбира се, ние можем да предоставим допълнителна информация и да продължим тези разговори, като предоставяме структурирана информация на парламента. Но ще ви напомня, че така или иначе Уеб страницата на комисията има достатъчно информация за текущите процедури по нарушения, а и ние редовно уведомяваме обществеността за протичането и съответно приключването на процедурите. Благодаря ви, господин Баши. Сега давам думата на докладчика господин Огоряно. Благодаря ви, госпожо председател. Е, знаете, че разглеждаме годишните доклади за изпълнението на европейското законодателство. Е, това, което се ограничава до нашите правомощи, е областта правосъдие и вътрешни работи. Ако разгледаме данните, виждаме, че 2013 е имал 44 процедури за нарушение, повечето от тях в областта обежище и трафик на хора. А при транспонирането основната грешка е била късното транспониране на директивата срещу трафика на хора. За обежището ще кажа, че това е област, където продължават да постъпват много от оплакванията на гражданите. В областта съдебна власт повечето нарушения са свързани с гражданство и свободно движение на хора. Има седем нарушения, повечето от тях заради късно транспониране на директивата за право на писмен и устен превод при наказателни производства. 16 държави членки не са транспонирали или уведомили в рамките на срока. Какви мерки имат за изпълнение на директивата? От докладите е ясно, че държавите членки са положили сериозни усилия за да отстранят нарушенията, но би трябвало тези усилия да са по-активни на по-ранен етап, а не едва когато се стигне до процедура. През последните години комисията също е положила много усилия да помага на държавите членки в изпълнението. Тук имаме мерки като таблици на съответствието, на сравнение на показателите, насоки. Всичко това е било предоставено. Виждаме обаче, че информацията за изпълнението на европейското законодателство най-общо и в конкретната област съдебна власт и вътрешни работи би трябвало да е по-прозрачна, достъпът да е улеснен. В годишния мониторингов доклад би трябвало да се включат и други мерки, които да позволят и на Европейския парламент да получава редовна информация. Комисията трябва да набележи най-добрия начин това да бъде постигнато. Да се използват съществуващите инструменти за комуникация, за да има по-голяма прозрачност и по-добър достъп до информацията за изпълнението на европейското законодателство. И накрая в заключение ще кажа, че разбира се, аз съм готов да работя с докладчиците в сянка и да се вслушам в предложенията на колегите. Много ви благодаря, господин Унгореано. Госпожа Гион има думата. като докладчик Сянка, след това господин, госпожа Хисменова. Благодаря, не съм наистина докладчик в Сянка, замесвам господин Бае, но ще говоря от негово име, за да благодаря на комисията и докладчика. Същевременно трябва да отбележа, че господин Бае е съгласен с приоритетите, които са очертани в становището, транспонирането на пакета за убежището, както и правото на защита. Важни са правните инструменти и съответно тяхното изпълнение. Той иска да се спре на три точки, обаче на първо място много е важно да се ускори прилагането на директивата срещу трафика на хора. Защото закъсненията са абсолютно неприемливи. Би трябвало също така, казва господин Бае, да се избегне човешката драма в Средиземноморието. Трябва да се сложи край на тази срамна търговия и да се помогне на жертвите, особено с оглед на последните трагедии. Ясно е обаче, че бюджетните урязвания в държавите членки са се отразили на капацитета на публичната администрация и съдебните власти да изпълняват правилно европейските норми. И всъщност това е една от абсурдните последици на економиите. би трябвало да разчитаме на програмата за регулаторна пригодност на комисията Рефит, но тя не бива да вреди на правата на работниците или на здравето. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Гион, госпожа Хюсманова. Председател, уважаеми колеги, на първо място искам да поздравя докладчика по становището за добрата работа и за това, че е съумял да се придържа към компетентностите на нашата комисия. Смятам, че правилното и навременно прилагане на европейското законодателство трябва да е основен приоритет за нас, тъй като то е реалното проявление на нашата работа в Европейския парламент. Само така изразяваната тук законодателна воля може да окаже по правилен начин влияние върху живота на европейските граждани – Казвайки това, радвам се, че 30 31 годишен доклад за контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз отбелязват, че като цяло се наблюдава спад по отношение на наказателните процедури. Присъединявам се обаче към основния докладчик по отношение на силното неодобрение на констатираното кънствено транспониране на някои основни актове в сферата на дейност на нашата комисия – Присъединявам се и към заключението, че е от изключителна важност на временното, пълно и точно въвеждане на всички мерки, касаещи процесуалните права в наказателните производства, трафикът на хора и общата европейска система на убежището. Смятам също, че в качеството си на пазител на договорите, Комисията трябва да предприеме по-амбициозен подход – по отношение на правилното прилагане на законодателно закрепените принципи на договорите и хартата на основните права на Европейския съюз и ще предложа допълнение към становището в е, тази посока. Благодаря. Thank you, Хюсменова. Благодаря, госпожо Хюсменова. Сега ще дам думата на докладчика. Ние имаме рамково споразумение с комисията. И знаем, че освен тези годишни доклади, комисията ще предоставя информация за всички процедури по нарушение. Има предвид предоставяне на информация на Европейския парламент, нещо, което не се прави сега. И сега докладчика. Благодаря ви, госпожо председател. Само ще кажа, че благодаря на изказалите се за техните предложения. Някои от техните бележки вече съм взе под внимание. Благодаря. Много добре. Крайният срок за изменение е 19 май, следващата седмица в 12 часа. We'll have plenty of time. Доста време ни остават, 25 минути. Всъщност, не знам дали да правим почивка след 5 минути, би трябвало колегата да е тук. Uh, we will uh, look at the, at the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 Let's continue. Нека да продължим дебата. Преминаваме към точка 19 и 20. Имаме доклади от комисията за напредък на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка и напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Тези механизми бяха създадени при присъединяването на двете страни към ЕС през 2007 година. Беше преценено, че са необходими допълнителни действия в някои от областите, като съдебна реформа, борба с корупцията. Механизмът ам, действаше от 2007 до 2012. Това беше първата фаза, а втората фаза се фокусира върху устойчивото изпълнение на вече направените промени и ам, гарантирането на независимата съдебна система. През януари 2015 година комисията публикува доклад за напредъка съгласно този механизъм в двете страни. Тук е комисията, нейният пред, представител е генералният директор Уилям Слав и а, нека да представите двата доклада за напредъка на Румъния и България. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, благодаря ви за тази възможност да представим доклада за напредъка на двете страни. Тези доклади бяха прияти на 28 януари. Ще представя двата доклада по-отделно, защото те включват различни аспекти. Ще започна с България. Трябва да се отбележи, че това е годишен доклад и комисията е, взима предвид обстоятелствата и резултатите през последните 12 месеца. Тези два доклада е, обхващат 2014 е, година. По отношение на България, доклада отбелязва бавен напредък. Това отразява трудната политическа ситуация в страната. Има важни стъпки, които са очертани. Има и а, проблеми, на които са намерени решения. Най-важната стъпка беше предложената реформа относно необходимостта от промяна на политическата култура. Освен това се отбелязва, че тези въпроси трябва да са на преден план. Докладът посочва, че трябва промените да бъдат одобрени от всички. Механизма по отношение на България е в три области – съдебната реформа, организираната престъпност и корупцията. Механизма очертава ключови критерии за магистратите, като почтеност и независимост и относно и управленската част на съдебната система. Има някои положителни мерки в областта на управлението, да речем по отношение на анализа на, анализа на ам, работния товар, но правителството има нужда от нова стратегия за съдебната система. Има редица препоръки от предишни доклади, свързани с механизма. Има одобрение на, на българския парламент, но въпросът е до каква степен отделните елементи от стратегията ще бъдат е, изпълнени на практика. Докладът отбелязва, че има и противоречие в области като а, е, номинациите и а, а, е, разпределянето на случаите. Необходимо е да се извърши мониторинг през следващата година. Относно корупцията в доклада се отбелязва, че няма достатъчно присъди в областта на корупцията. Има някои случаи, в които са от... е имал обвинения за корупция, но не се е стигнало до окончателни присъди. Някои организационни а, стъпки са очертани, но има а, много големи случаи, които все пак са стигнали до окончателна присъда, но техния брой е малък. Втората област е свързана с националната стратегия за борба с корупцията. Има първи сигнали за оценка на дефицитите от страна на правителството голямо, от голямо значение през следващата година ще е изпълнението и по тази стратегия. Организираната престъпност е а, другия аспект. Сериозни промени все още а, не са довели до успешно приключване на някои а, случаи. Ефективното а, съдебно преследване е затруднено, защото има пробойни в съдебната система. Трябва да, да се предприемат мерки в тази област. Необходимо е да има ясно разпределяне на задачите и да бъдат постигнати резултати, да има последователност, що се отнася до промени в съдебната система екипът, който отговаря за организираната престъпност, беше преместен под шапката на Вътрешното министерство, а преди е било в агенцията, отговаряща за сигурността. Комисията е направила някои препоръки и в тях се включва значението от очертаването на отделните проблеми и справянето с тях. Освен това е важно да се стига и до сезами резултати. Сега, по отношение на Румъния, има две области, свързани с този механизъм – борбата с корупцията и съдебната система. Започваме отново с съдебната система. Има някои теми, които са засегнати и тук, както и в предишните доклади, номинациите на съдиите, както и ам, зачитането на съдебните решения. Доклада очертава по какъв начин работи системата в тази област и че има все още пропуски, които трябва да бъдат отстранени трябва да се види за напред какви ще са резултатите от мерките, които ще бъдат предприяти в отделните области. Да речем, да, когато се говори за, за няколко ключови номинации в тези области през тази година, с други думи, тази дума, тази година ще е много важна, за да бъдат, тези, бъдат предприяти тези ключови мерки и да се види през следващата година как, какво ще е тяхното развитие. В е, Румъния е, се поставя е, голям натиск върху правителството, който се отразява и върху съдебната система. Има определени действия в съдебната система, обаче, които се считат за успешни. Успешно изпълнение на последния етап през следващата година ще се приключи процеса на съществените реформи. Относно почтеността или интегритета. Посочва се Националната агенция по интегритет, чието решения са зачетени до голяма степен от съда. Има и екс-анте проверки, свързани с конфликта на интереси в обществените поръчки. Необходимо е да се отстранят съществуващите проблеми на първо място. Другата страна на почтеността или интегритета са били очертани, е, е била очертана и в предишните доклади. С други е, думи, има решения на съда, свързани с е, интегритета в Европейския парламент – докладът не беше в състояние да а, отрази някой от развитията все още. Относно високите нива на корупция, има някои случаи, в които са били постановени решения, свързани с корупция на високите нива. За втора поредна година докладът очертава резултатите на е, въпросните институции и е, се посочва, че в някои области вече е, реформите е, се провеждат. Ами, магистратите работят по въпроса за вдигането а, или за снемането на имунитета на а, членове на парламента. Има и много предизвикателства, но въпреки всичко са очертани някои от стъпките, свързани а, с постигането на конкретни резултати. Обществените поръчки са ключова област. В публичната администрация също е обхваната като се предприемат превентивни мерки за справяне с корупцията. Може да е от помощ и целева оценка на риска. Повече може да се направи в тази област. В случая с Румъния докладът се спира на въпроса за устойчивостта и степента, в която е отбелязан напредъка. Заключенията са че има воля за реформи. Отбелязан е напредък с възходяща тенденция и това са важни мерки. Докладът ще, или по-скоро този доклад ще е свързан и с останалите доклади, които ще отразят развитията от тази година. Против Процесът, който се използва от комисията е всеобхватен и той много а, внимателно е взел предвид всякакви източници, а, националните агенции, правителството, а, съдебните органи, а, мозъчни тръстове и а, други страни са взети предвид при изготвянето на доклада. 73% от българите и 83% от румънците а, отговарят, че е, трябва да се предприемат мерки на европейско ниво, за да а, могат тези две страни да се изравнят с другите държави членки. Докладът е, е прегледан много обстойно в съвета и е, е е включен в заключенията на съвета от 2015 година. Одобрени са заключенията в двата доклада и се ам, одобрява препоръката да продължи механизма за наблюдение, е, за сътрудничество и проверка. Благодарим на комисията на Европейския парламент за сътрудничеството и сме готови да обсъдим с вас тази тема в по-големи подробности. Благодаря ви. Сега госпожа Зипел има думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че обсъждаме тази тема в нашата комисия и се отбелязва какъв е напредъка в съдебната система. Имам два допълващи въпроса. В доклада а, за Румъния се говореше за една последна фаза, която се въвежда и че е необходимо по-нататъчно наблюдение. Това не го поставям под въпрос, но от опит знаем, че има различни политически области и когато има а, е, европейско законодателство, а, не означава, че то се прилага непременно в съответната държава членка. Има ли срок, който е съгласуван с двете държави членки, така че да може конкретно да се определи коя тема кога ще бъде завършена, кои мерки кога ще бъдат предприяти. Знаем, че е трудно за държавите членки да изпълняват много от европейските разпоредби, които са прияти. Това ще го видим и по отношение на информационното табло. Искам да кажа, че има една формулировка, която беше спомената току-що а именно, че трябва да се установи от кога двете държави членки, България и Румъния, ще бъдат на едно а, сравнимо ниво с а, останалите държави а, членки. Има ли държави членки, които а, са на различни нива по отношение на съдебната система? Какво се има предвид с това? Има ли някаква времева линия, кога, какво трябва да се направи, какви са конкретните критерии? Има ли критерии, които въжат още при присъединяването на държавите членки? критерии имам предвид по отношение на съдебната система и кога се очаква да стигнем до едни и същи резултати. Благодаря, господин Шойбер. Thank you, Chair. I just took a... Благодаря, госпожо председател. Поздравявам комисията и искам само да кажа следното, че не, в никакъв случай е, е, не защитаваме корумпирани политици на никакво ниво но някак си това прилича на един сериал относно това как работи а, е, съдебната система. А, е, обаче, когато прочетете какво пише в медиите, какви са обвиненията, установявате, че само половината от е, обвиненията са верни, но в крайна сметка, ако се събудите в 4 часа през нощта и ви арестуват пред четирите ви малолетни деца, представете си, как изглеждат тези неща. Сякаш е, тук има много повече странични вреди в източна Европа, отколкото очаквате. Благодаря. Благодаря, госпожа Хисменова. Благодаря, госпожо председател. Механизмът за сътрудничество и проверка беше въведен през 2007 година, за да подпомогне справянето с слабостите на съдебната система. През първите години препоръките, отправени от комисията, оказваха положителен ефект. Опасявам се, че това вече не е така. През последните години се забелязва разминаване между отправените препоръки от различните доклади. Механизмът се използва все повече и повече за вътрешно-политически противоборства и все по-малко като насоки за съдебната реформа. Българското общество също се умори от соченето с пръст и акцентирането само върху новоприсъединените се държави членки. Сигурна съм, че ако приложим механизма върху всички държави членки, във всяка една ще са на лице проблемни области. В същото време видно е, че принципите на правовата държава, равенството, зачитането на основните права, включително и тези на малцинствата, не са еднакво защитени във всички държави. През март 2014 година в свое съобщение Комисията представи рамка за гарантиране на принципите на правовата държава, но все още няма механизъм. Няма обективни критерии за редовна оценка на спазването от всички държави членки на основните ценности и принципите на Европейския съюз. В тази връзка, заедно с група мои колеги от АЛДЕ, зададохме писмен въпрос за необходимостта от рамка на Европейския съюз за демокрация, принципи на правовата държава и основни права, към комисията от 3 февруари 2015 година, но днес, три месеца по-късно, все още отговор няма. Какви действия планира комисията в тази посока, искам да задам и да чуем отговора на този въпрос. Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря, господин Рандек. Уважаеми дами и господа, за пореден път България е сочена с пръст за проблеми с организираната престъпност и корупцията, а заключенията от доклада за механизма за сътрудничество и проверка са обвързани по чисто вътрешно-политически причини от някои страни членки с приемането на страната в Шенген. Описаните проблеми обаче съществуват и в други държави членки, както се посочва в доклада на Европейската комисия от феврари 2014 година, относно състоянието на борбата с корупцията в Европейския съюз. Според проучването на Евробарометър към доклада, три четвърти от интервюираните на европейско равнище или 76% смятат, че корупцията е широко разпространена в страната им. Това ясно показва, че проблема с корупцията е общо европейски. Опасения, че често държавите членки забравят за своето задължение да спазват демократичните принципи и върховенството на закона – принуди Европейската комисия да предложи цялостен механизъм за наблюдение на върховенството на закона. За съжаление, държавите членки не поискаха да бъдат предложени на европейски контрол като България, защото той ще покаже, че в целия Европейски съюз са необходими непрестанни усилия за борба с корупцията и организираната престъпност. Решението на съвета да превърне предложения от Европейската комисия обвързващ механизъм в неформален диалог докато в същото време бъде запазен механизмът за сътрудничество и проверка, е доказателство за двоен стандарт спрямо България и Румъния. Дами и господа, правителството на Бойко Борисов има политическата воля за промени, което се доказва от приетата стратегия за правосъдна реформа и от вече обсъжданите законодателни изменения за реформиране на българската съдебна система и за засилване на борбата с корупцията и организираната престъпност. В момента в българския парламент се водят консултации и за промяна на българската конституция в частта за съдебната система. Отпадането на механизма за сътрудничество и проверка ще демонстрира доверие в българското правителство и институции, доверие не само на думи, но и на практика. Приемането на България в Шенген ще бъде друго доказателство, че Европейския съюз прилага еднакви, еднакво правилата си спрямо всички свои държави членки. Европейската комисия многократно е констатирала, че България е изпълнила всички критерии за присъединяване и в момента, въпреки миграционния натиск, страната успешно опазва югоисточната европейска граница. Дами и господа, надявам се това да е последния път, който обсъждаме механизма за сътрудничество и проверка за България, както и че скоро ще бъде взето положително решение за присъединяването ни в Шенген. Само по този начин държавите членки ще докажат, че приемат България за равнопоставен партньор. Благодаря ви. Thank you. Uh, Mrs. Николай. Госпожа Николай. I will speak in Romanian. Mulțumesc, doamnă. Ще говоря на румънски език. Juridic este un mecanism juridic sui generis din punct de vedere al dreptului european, fără niciun fel de suport în tratatele Uniunii Europene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 човешкото отношение, менталитета, но не мисля, че менталитета може да бъде индикатор за Европейската комисия. Това е политически показател, като говорим за менталитет е ясно, че опираме до абсолютно неприемлив критерий. След това като говорим за закъсненията в съдебната система, ясно е, че закъснялото правосъдие не е правосъдие. Но за жалост виждаме, че и в съда на Европейския съюз има дела, които са вече от 10-12 години. Преди три дни се проведе разглеждането на делото на Траян Басеско, бившия ни президент – Тук работата беше свършена основно от Генералната дирекция за борба с организираната престъпност. Мисля, че трябва да имаме ясен изход от механизма. Трябва ни дата, определена дата с критерии, правила, правила, за да знаем кога ще излезем от механизма. Този механизъм се използва за политически натиск. Ето българския колега спомена и проблема с Шенген. Ние имаме двойни стандарти следователно за европейските граждани. Това не е приемливо за Европейския съюз. За жалост, този механизъм превърна България и Румъния в някакви, тъй да се каже, второразредни страни. Това не можем да приемем нито като политици, нито като граждани и представители на гражданите в Европейския парламент. Същевременно проблемът не е свързан непременно с съдебната система – Ние имаме нужда от една усъвременена съдебна система, разбира се, обновена информация и всичко това, но не бива да се оказва политически натиск и да се винят националните парламенти. Същевременно не бива да се смята, че менталитетът на парламента е някаква пречка за работата на съдебната система. Благодаря ви, госпожо Николай. Аз бях уведомена, че имаме превод на румънски. Не е необходимо. Благодаря. Госпожа Вимбърг. Благодаря ви. Докладът за напредъка показва, че Румъния има проблеми с корупцията. Това е основен приоритет на страната. Необходимо е да се възстанови доверието на румънските граждани в съдебната система. Те трябва да са за борбата срещу корупцията. но румънския парламент проявява доста голяма неохота, въпреки издадените присъди от румънския съд. Виждаме огромни разлики между държави като Румъния и Швеция, що се отнася до социално-економическите стандарти и корупцията. Всички ние, разбира се, искаме да развиваме европейския проект, но някои страни, които си вършат работата добре, трябва да плащат за страните, където има корупция. И в Румъния не бива да се забравя голяма част от населението на Румъния е по улиците на други европейски държави и проси за пари. Господин Драгич. Actually, I, I, uh, I was intending to talk about uh, the Всъщност аз мислех да говоря за МСП, но след като колегата говори за просеците по улиците, нека кажа, че и аз съм бил ром. Знам, че Швеция има проблем с просеците роми, но едва ли има толкова много просеци в Швеция, че те да ни плащат сметките и на нас. Не мисля, че може да се позволява такава дискриминация. Защо не се направи един такъв механизъм за дискриминация от страна на Швеция? Господин Павел. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu era domnul Drăghici, interveneam și eu pe ce spunea colega noastră. Благодаря. Ако не беше се изказал господин Драгич, аз нямаше да взема думата. За МСП много се радвам, че има преводачи с румънски, а иначе за механизма той се използва за политически натиск твърде дълго време, над 10 години вече. За това трябва наистина да се дефинират много ясни, общи критерии – да се знае какви точно са целите, като отпаднат вече постигнатите цели, защото трябва да има гаранция за устойчивостта на напредъка. Не бива обаче този механизъм да се използва така, че България и Румъния да се държат извън Шенген, защото това е механизъм, който се прилага спрямо две, а не 28 държави членки две държави, които се държат извън Шенген. Необходимо е да отпадне този механизъм и това трябва да е целта на правителствата в е, Румъния и останалите партньори. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. По механизма мисля, че е ясно, Румъния не е в отбранителна позиция вече, защото дълго приемахме необходимата законодателна рамка и всъщност в Румъния ежедневно се борим с корупцията. Това е норма. Механизма, според мен, имаше огромно положително влияние – но той се прилага вече 8 поредна година. Не говорим ли тук за някаква инерция? Има опасност той да стане постоянен. От друга страна... Phasing out for the mechanism during its... Uh, комисията така или иначе по време на мандата си е заложила отпадането на механизма, би трябвало наистина да се направи пътна карта. Conclude, the... Да се помисли за пътна карта, защото механизма беше наистина полезен, но трябва той да стигне до своя логичен завършек. В противен случай Подозрението ни е, че той може да се използва и да се запази, за да служи като претекст България и Румъния да нямат достъп до Шенген. По този начин се наказват милиони граждани в България и Румъния заради това, което вършат няколко избраници. Благодаря ви, господин Горяно. Давам думата отново на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на почитаемите членове на парламента, които направиха своите коментари по доклада. Първо нека отговоря на това, което се каза. Мисля, че МСП е наистина един необичайен елемент в европейския контекст, но за да го проумеем, трябва да се върнем към неговия происход. Момента, когато тези държави се присъединяваха към Европейския съюз. Тогава беше решено от всички европейски партньори да се въведе механизма с определен брой показатели. Механизмът беше предвиден да работи до момента, в който са постигнати целите. Комисията излезе с 5 годишен доклад. Вие се позовахте на него, госпожо председател. Това беше през 2012 година. Тогава очертахме постигнатия напредък за един по-дълъг период. Със сигурност комисията е на мнение, че механизмът е полезен и продължава да бъде полезен. Същевременно целите на механизма се надяваме да бъдат постигнати. Според комисията, механизмът за сътрудничество и проверка продължава да бъде полезен като стимул за реформите. Стана дума за връзката с Шенген. Но знаете, че комисията по никакъв начин не не насърчава тази връзка, винаги е твърдяла, че Шенген е изцяло отделен процес и не бива едното да се обвързва с другото. Нека отговоря по няколко точки. Първо за рамката за върховенството на закона. Тази рамка трябва да се разбира като един механизъм на реакция, който да се задейства единствено при определени обстоятелства. Диалогът в съветът не е намалил свободата на действие на комисията за прилагане на рамката при наличие на тези определени обстоятелства. Така че работата на съвета допълва работата на комисията по рамката, по никакъв начин не я ограничава. И накрая само едно пояснение за сравнимите нива. Ние проведохме проучването Евробарометър, защото искахме да има яснота. И въпросът ни не беше свързан с сравнимите държави и членки, по-скоро искахме сравнимо ниво на реформите – Според нас въпросът беше интересен. И разбира се, също така беше интересно участието, хората, които отговориха на въпросите. Това беше много важно за последователното тълкуване. Thank you very much. Thank you, Mrs. Благодаря ви. Госпожа Зипел. Съжалявам, госпожо председател, но явно днес няма да получим ясен отговор. Искам да кажа следното. Никой тук в тази зала не се съмнява, че тази процедура е била и може да бъде от помощ. Добре, но не чух отговор на въпроса дали комисията и двете държави членки могат да се обединят около една времева рамка, за да се знае какво трябва да се свърши до кога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 Критериите са в основата на проверката, която отразява дали отбеляза напредък или не. Трябва да се седят тези критерии в бъдеще, в противен случай нямаме възможност, няма прозрачност да се види дали е отбеляза напредък въз основа на фактите или механизма се удължава поради други причини. Така че искам отговор на въпроса за времевата рамка и за критериите. Искате ли да добавите нещо? Да. Решението, което е свързано с пускането в действие на механизма, няма времева рамка. Това е в самото естество на инструмента. Ем Годишните препоръки на комисията могат да се разглеждат е, на годишна база. Това е набор от препоръки за които след това се оценява дали са били изпълнени в предходната година или не. Това са критерии, желони, които са а, взети предвид, когато сме правили а, оценка на отбелязане напред предо 2012 година. Short, short, uh, this... Съвсем накратко. Правният акт, който подкрепя този механизъм, а, е заложен а, в а, договор за присъединяване съответно на България и на Румъния. Този договор е бил ам, ратифициран и има четири критерия. Има, има ясен правен ред, по който този механизъм може да бъде прекратен. Благодаря ви. Прекратявам дебата по тези две точки. Сега ви благодаря. Благодаря ви за активното участие. Следващата ни точка, последната от дневния ни ред, е свързана с информационното табло за 2015 година. През 2000 и, а, а, през март А, беше изготвен доклада за информационното табло. Тук сред нас е госпожа Парскеви Михо, генерален директор на ГД Правосъдие. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро все още на всички. Ам, имам удоволствието да бъда с вас днес тук. С някои се видях Вчера с други ще се видя и този следобяд. Винаги се чувствам много добре във вашата комисия. Много се радвам, че ще мога да представя третата година от съществуването на информационното табло. Надявам се, че сте получили копия от този доклад, който е бил публикуван на 9 март. За първи път съм тук да представя този доклад, но съм напълно наясно, че в тази комисия с моя предшественик сте обсъждали вече този доклад. Този <clears throat> доклад е много важен. Искам да ви кажа, че когато бях директор в ГД Правосъдие, тогава започнах с колегите да развивам концепция как да действаме за напред. В началото беше европейския семестър. Вашата подкрепа е много важна. Положителната ви енергия е отразена във вашите доклади през последната година и има желание ам, информационното табло да обхване и други области по а, гражданско и а, търговско право. Необходимо е, както вече ви казах, да има информационно а, табло, което да разчита на достоверни данни, и е, сам, самото информационно табло да се е, ползва с доверие. Започнахме с това информационно табло е, в гражданско-правни и търговско-правни области, когато беше върха на економическата криза. Ние се концентрираме върху тези определени области. Искам да се върна малко назад и а, да видим с вас с какво представлява точно информационното табло на ЕСА. Много набързо ще ви обясня. Това е информационен инструмент, който представя всяка година сравнителен преглед на функционирането на съдебните системи във всички държави членки. Това е, което отразяваме във всички държави членки, каква е ситуацията със съдебната система. Комисията няма за цел да контролира. Целта е да се оказва съдействие на държавите членки да подобрят техните съдебни системи, е, като им се е, предоставят е, сравнителни данни в три области – качество, независимост и ефективност. Това се отнася до всички държави членки. Тази информация помага на държавите членки да очертаят възможни проблеми и какво да бъде направено, за да се подобри областта областите свързани с търговското, гражданско, правното и административното правосъдие. Трябва да се, освен това, се вижда и коя система е най-добрата. В Европа има голямо богатство на съдебни системи, различни правни традиции, които ние трябва да запазим но като разполагаме с е, е, инструмент, който ни дава възможност е, да извършим преглед на съдебните системи, като се позоваваме на различни показатели и се позоваваме на обща методология. Има общ интерес за всички. Независимо а, каква, какъв е моделът на съдебната система, аз съм убедена, че можем много да научим а, едни от други за различните ни съдебни системи. Информационното табло е част от а, европейския семестър и от годишния процес. Се, следващата седмица ще бъде при, е, ще бъде прият набор от препоръки, свързани с отделните държави членки. Тази година ще имаме много високи показатели, свързани с високи приоритети. Разбира се, ефективността на съдебната система е важна не само за нашата економика. Достъпът до ефективна съдебна система е основно право и е, е в основата на европейската демокрация, играе много важна роля за изпълнението на европейското право и засилване на взаимното доверие. What is new in this 2015? Ще ви кажа какво е новото в информационното табло за 2015 година. За първи път през 2015 година информационното табло представя панорамен преглед на съдебните реформи в Европейския съюз, това е още на първата страница. През 2014 година почти всички държави членки бяха обхванати от реформи, свързани с техните съдебни системи. През 2014 година е имало повече обявени реформи, отколкото приети реформи, но знаем, че, че е необходимо време за да се извършат реформи. Това означава, че а, движението а, в процеса на реформите а, ще продължи през следващите години, информационното табло ще съпътства този процес. Тези реформи в съдебните системи имат различни а, цели. Може да го видите и в графиката. Някои засягат оперативни аспекти, като а, новите информационни и комуникационни технологии да се използват в съдилищата. Други обхващат по-структурни, форми, е, по-структурни реформи, като смяна в структурата и организацията, е, реформиране на съдебните съвети или промяна в процесуалните практики. Ние обърнахме особено внимание на това да се предостави повече информация за качеството на съдебната система. Ефективността на съдебната система е много а, важно нещо, но не е а, достатъчно това само по себе си. Има и други ключове компоненти за ефективна за ефективната съдебна система. Ето защо тази година информационното табло разшири своя преглед, като включи фактори, които могат да допренесат за подобряване качеството на съдебната система. Представя нови показатели. Като, например, Делът на а, жените съди във всички области на съдебната система. А, качеството на а, малките по размер а, процедури. Каква е политиката по отношение на гражданите и медиите? по какъв начин се прилагат методите за альтернативно разрешаване на споровете в отделните държави членки. Можем като цяло да кажем, че по отношение на качеството на съдебната система, държавите членки се справят по различен начин, зависимост от показателите. Като цяло има усилия свързани с подобряване на съдебната система. Друго развитие, свързано с информационното табло, е свързано с независимостта на съдебната система. Евро... Е, има резолюция на Европейския парламент от миналата година, в която се посочва важността на по-нататъчното развитие на този аспект. Информационното табло тази година предоставя обширна информация е, за правените гаранции, които да подкрепят независимостта на съдебната система, но има известни рискове. Информационното табло представя за първи път сравнение на състава на властите в различните държави членки. Тази информация може да е особено полезна за държавите членки, които в момента ам, възнамеряват провеждането на реформи в съдебната система и в съдебните си съвети. И на последно място Нещо, което също е новост в информационното табло за тази година, прави се опит да се очертаят някои положителни тенденции. Както казах, това е третата година, в която се ам, използва информационното табло, така че могат да се правят някои сравнения и да се извличат някои тенденции. Много е интересно да се види какви са развитията и се надяваме, че ще продължим да, да отбелязваме напредък през годините. Е, изисква се а, да има един много целенасочен а, подход ситуациите са различни в държавите членки в зависимост от показат, от резултатите от показателите в различните държави членки. Като цяло се взимат предвид държавите членки, които са предоставили информация. Вижда се, че има някои окоръжителни сигнали за отбелязване на напредък. Ясно е, че за да се берат плодовете от съдебните реформи, трябва да измине а, известно време, както вече казах. Информационното дъбло ще е редовен инструмент, с който може да се следи напредъка, който ще бъде отбелязан. Какво предстои? Първо, както вече казах, някои от показателите а, тук ще а, а, се влеят и в семестър, и в някои от а, мерките, които са предвидени в стратегията. Ще продължим диалога с засегнатите държави членки и не само с тях, за да можем да анализираме по-задълбочено данните, които получаваме и за да навлезем в по-големи подробности подробности в спецификите на всички съдебни системи и начина по който те действат. На следващо и трето място смятаме, че някои от тези показатели ще очертаят приоритетите за оказване на съдействие на държавите членки възоснова на ам, Европейския а, структурен инвестиционен фонд. Сътрудничеството е много ефективно, не само с държавите членки, но и с всички различни мрежи, които съществуват. Това са независими мрежи на европейско ниво. От тях получаваме знания и идеи, които ни предоставят те. Освен това, ние си сътрудничим и с дружества и експерти, за да видим а, какви са пропуските в съдебните системи на държавите членки. Разбира се, а, говорим тук за едно информационно табло, което съществува от 3 години. Все още не е, участват всички държави членки е, в е, предоставянето на данни. Но ние съставихме експертна група с представители на всички държави членки и ние се опитваме да обсъждаме различни въпроси и да събираме данни от тях. Както знаете, започнахме с това информационно табло, най-вече за да събираме информация от, And, uh, we are still... от uh, ШАПЕС имаме и договор. А, в допълнение сега събираме информация, а, която е отразена във всяка една графика. А, проучу, е, из, извършваме проучвания самите ние, ползваме данни от Евростат, от Световната банка. Имаме различни източници, не защото ни липсват данни от един или друг а, източник, ами просто за да можем да съпоставим информацията. Заключение ще ви кажа, че съвсем не сме достигнали съвършенство в информационното табло, но ем, поддържаме диалог с държавите членки, ще поддържаме диалога и с вас. Ние разчитаме на вашата подкрепа, за да можем да развием допълнително този инструмент. Благодаря много, госпожа Михо, за вашето изказване. Трима души поискаха думата. Господин Здеровски, госпожа Гризберг, господин Радев, госпожа Зибер. Господин Здеховски първи. Дико Муцкрат, е, пани председкиня за Благодаря много, госпожо председател. Първо, позволете да благодаря на госпожа Михо за доклада. Но е, имаме е, е, една шега, която казваме, когато ни посети представител на комисията. И той попита, може ли да видим овцете ви? И е, земеделски стопанин отговаря, може, ако преброите овцете, ще ви дам една. И той казва, имаме, имате 6, 6000 овце. А 50 от тях са а, е, овни. А в резултат на това фермера му дава една овца, взима си я е, представителя на комисията в колата. Какво следва? Ако ви дам един съвет, вие пък ще ми върнете ли овцата? каза земеделски стопанин. Представителя на комисията се е съгласил. Грешката е, че а, Европейската комисия всъщност не изпраща експерти на тези посещения, защото а, вие в момента не, нямате овца в колата си, едно куче. Е, това е шегата. По този начин а, искам да посоча и собствения си опит в моята страна, Чешката република. А, този доклад, според мен, е написана от а, идиот. Съжалявам, че използвам такава дума. Но наистина имаме съвсем различни данни. И нашето ниво е съвсем различно. В един случай, например, има 140 грешки в едно досие във връзка с а, наш бизнесмен. Про, так трвал 4,5 року. Дами и панове. Около 4 години и половина отне процедурата за 150 евра беше иска. А, така че, мисля, че повече внимание трябва да се обръща на други неща. Например, когато става въпрос за различни дела с конкретна специфика, понякога много трудно може да се изчисли, например, хонорар или надница или заплата, които се дават при поддръжка. Как ще се изчисляват разходите за поддръжка е един сериозен въпрос. Аз не съм економист, не разбирам разбирам действително тези е, въпроси. Е, понякога студентите в университета ми е, предоставят хода на обучението си количествения, не качествени проучвания. Мисля, че е, тук е, тези изследвания, за които говорите, трябва да бъдат изследвания на качество, а не просто брой съди, брой различни процеси, процедури и прочее. Мисля, че това не е важно. Мисля, че е, подходът ни трябва да бъде безпристрастен, когато се сравняват държавите членки. Знаете ли, че в Шкешката република повечето от съдиите нямат последващо квалификация или обучение? Например, един съдия в Чехия беше попитан какви обучения се предлагат на съдиите. Отговорът беше обичайно едно или две са обученията годишно. Точка. А ние нямаме конкретна информация за това. Съдиите е, е, в е, Чешката република са работили и в предишния период, комунистическия. Има много мъже съдии, освен това. Но пък това не непременно е свързано с качеството на техните решения. Така че аз, разбира се, бих подкрепил участието на повече жени на най-различни позиции и те са много по-прецизни, според мен. Но не можем нищо да извлечем като полука от един брой жени съдии, например. В Европа или по-скоро в Европейският парламент има много жени депутати, но самия брой не говори много, не казва нищо на практика от, относно качеството на работата. И като кажем, че е, един съдия е жена, това не непременно може да ни даде някаква информация за качеството на е, решенията на този съдия. Трябва да обърнем повече внимание на обучението на съдиите в последствие. Според мен, качеството на председателя на съда е изключително важно. Е, е, е, също така председателите на съдилищата трябва също да могат да разполагат с обучение. Ако сравним съдиите в Чехия, в Германия, ще видим големи разлики има много повече обучения, които се предлагат в Германия. Така че, в крайна сметка, Използването на данни е нещо много важно. Казвате 6 години. 6 години имам и аз данни, които мога да предоставя. Можете да ги използвате във вашите доклади. Те проучванията, основани на данни, единствено не са полезни. Трябва да можем да правим анализ на качеството. В противен случай Европейския съюз ще си остане на същото ниво, както сега. Благодаря. Госпожа Гейсберг. Merci beaucoup. Euh, merci. Благодаря ви. Благодаря на госпожа генералния директор за представенето на информационното табло за 2015 година. Аз разглеждах информацията и докато слушах представенето, ясно е, че тук разполагаме с огромно количество данни, инструментът е много ценен и разбира се може да бъде усъвършенстван, както колегата отбеляза. Самата аз до някъде бих искала да взема отношение и по засегнати от него теми. Системата за контрола, например, неведнъж сме се питали дали не може да се разшири приложното поле на този инструмент към цялото наказателно право. Вие сама в изказването си направихте сравнение с различните държави и членки. Казахте, че има някои важни нови разпоредби. Мисля, че наказателното правосъдие наистина, тъй като има голяма важност за държавите членки, би трябвало да бъде обхванато изцяло и се възползвам от присъствието ви тук да ви напомня за това наше настояване. На второ място, пак нещо, което неведнъж сме искали система за контролиране на зачитането на правата на човека в държавите членки. Хубаво е да се направи едно сравнение между държавите. Да се види докъде е стигнало обществото, дали има разлики и ако да, няма ли да се окаже, че някои държави, които например, се обявяват за много демократични, всъщност са срещу основни принципи на Европа. В моята страна съвсем скоро се гласува нов образователен закон. Прие се по бързата процедура, въпреки известна опозиция и чрез този закон всъщност се въвежда система, за следене на всички, като претекст е да се борим с тероризма. Би трябвало при демокрацията да има баланс между свободата и сигурността. Това не го оспорвам, но трябва да се зачитат и основните права. Това е естеството на демокрацията. И един трети елемент, извинете, че толкова дълго говоря, но третият елемент е по-конкретен. Възможно е тази информация вече да е отразена в доклада. Аз не я намерих, но може би това е моя грешка. Но така или иначе има данни за това какво се случва, когато дадено съдебно решение от една държава трябва да се изпълни в друга държава. Има много такива дела, например, за права, родителски права при детето. Това са обикновено смесени бракове и се оказва, че е много трудно решението да се изпълни на практика между различни държави, това води естествено и до огромни страдания за хората. Има цяла поредица от случаи, при които родителските права върху детето се разрастват в истински драми. Извинете ме, че бях толкова дълга. Благодаря, господин Радев. Госпожо председател, уважаема госпожо генерален директор, благодаря за изчерпателното представяне на информационното табло за 2015 година. Като евродепутат от България обърнах специално внимание на информацията в съобщението, която засяга моята страна и ми направи впечатление, че тя е сред отличниците по процент разрешени административни дела на първа инстанция. С заеманото пето място в Европейския съюз тя изпреварва страни като Германия и Холандия – а със своите по-малко от 100 дни за разглеждане на граждански, търговски, административни е, дела на първа инстанция заема седмо място по бързина на производството, отново пред Германия с нейните 500 дни. Според тези показатели българските съдии си вършат своята работа професионално, а гражданите могат да имат доверие в българското правораздаване. Показателите, използвани от Европейската комисия за оценка на ефективността и качеството на правосъдната система – сънавременност, финансова достъпност, лесен достъп до нея и независимост. Ако за първите три показателя се използват обективни критерии, то за последния независимост се използва субективния критерий и мнение на гражданите. В тази връзка бих искал да попитам три неща. Смятате ли, че критерия мнение на гражданите води до достоверни заключения относно качеството на съдебната система? Не трябва ли да, бъдат, да бъде разработен друг обективен критерий, който да измерва независимостта на съдебната система? Ако данните от информационното табло се използват при изготвяне на докладите за механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, защо при тези положителни за страната данни докладите са така критични? Не е ли проява на двоен стандарт спрямо България поставянето на фокуса върху субективно измерване критерии и независимост на съдебна система, вместо да се набляга на обективно измерваните критерии, бързина и продължителност на производство. Благодаря ви. Thank you. Mrs. Благодаря, госпожа Зипа. Благодаря ви. Като се разгледат отделните видове данни в това информационно табло, правих впечатление, следните неща. Има много държави, които не предоставят данни, за разлика от други, които предоставят достатъчно. Ще е добре да се каже от какво зависи или на какво се дължи това. България и Румъния не са тези с най-лошите данни, това е правилно. Трябва да се види, че тези данни трябва да бъдат поставени в контекст. Те не могат да бъдат тълкувани сами по себе си. Трябва да се види защо едно производство се протака толкова много. Причината е, че просто произволно е било удължено, имало проблеми или защото е трябвало да бъде проведено надлежно и а, с а, достатъчно внимание. Това, което според мен липсва, но може и да не съм го видял в доклада, колко дълго продължава а, производ, а, продължава процедурата, как докато някой е обвинен, докато се започва със същинското производство. Колко дълго отнема едно производство, това е важно. Тези данни трябва да се използват и за оценката на съдебните системи няма спор, но не може да се отрече, че необходими и други по-комплексни критерии за оценката на функционирането на съдебната система. Благодаря ви. Благодаря. Сега имате думата за отговор на въпросите, госпожа Мих. Благодаря. Благодаря за вашите въпроси. Ще започна с казаното от госпожа Зипер. Казах го и по време на моето експозе. Много внимателно трябва да направим оценката и анализа на данните. Да преведем данните на езика на анализ. А ако нещо е по-дълго, тук не става дума само за количество, трябва да анализираме и качеството. Това казах от самото начало, така че много внимателно оценявахме резултатите. Но, казвайки всичко това, някои от показателите тук също така хвърлят е, една светлина относно някаква тенденция. И мисля, че данните, които се опитваме да а, придобием, да развием, все още не всичко е готово. Надявам се, че ни предоставя тези данни много полезна информация, не само за Комисията Европейския парламент, но и за самите държави членки. Когато видях първите данни за Италия, Казвам това, защото в Италия започна реформа миналата година. Например, от първия ден, когато влиза едно производство в съда и до края, мисля, че повече от 10 години отнемаше това. Сега, аз не искам да отида в Италия и да кажа, вие 10 години продължава едно производство. Но а, самия министр-председател се запозна с тази информация и започнаха реформа на системата. Това се отнася и до много други държави членки. Независимостта. Не, ще продължа с въпросите на госпожа Зипер. Вие говорихте последна. И така, е, защо има такива различни основания по отношение на е, включването на държавите членки. Защо не са всички? Ами защото в някои няма сравнима информация. Други държави членки не желаят да предоставят данни. Ние сме на мнение, че като се опитваме да ги включим в диалог на експертно ниво, в експертната група, когато покажем е, добавената полза от таблицата с резултатите, информационното табло, е, те ще могат да разберат, че е, процесът е интегриран и че може би в крайна сметка това ще доведе до включване на повече държави членки. По-нататък. Независимост, перцепции. Може би няма да сте съгласни с това, но в крайна сметка много е важен е свързан с това дали една държава, да, нали една компания, прощавайте, ще инвестира в държава или друга, е а, свързано с въпроса, свързан за независимостта. Ние а, е, предлагаме а, е, а, е, изключително важни а, мерки по отношение независимостта на системата и анализа. Посредством мрежата, с която разполагаме, ние получаваме данни и продължаваме да усъвършенстваме тези данни, но не мога да се съглася с вас, както казах и по-рано, че наистина мнението на гражданите не е, не е валидно, не е важно в никакъв случай не мога да се съглася. Благодаря обаче и на всички вас, защото много интересни предложения направихте относно това какво може да се усъвършенства наказателно-правни аспекти на правото или право свързано с спазване основните човешки права. Действително много е важен този проблем, както вие казахте. Ставаме свидетели все повече и повече на деца да преминават граници. Това означава, че трябва да погледнем много задълбочено всички аспекти на уредбата, включително и, и по-меките общностните е, правила. Много е интересен този въпрос. Има колеги, които работят и е, ще видим как можем да усъвършенстваме данните и техния анализ. Що се отнася до казаното от госпожа Зипер, струва ми се, колко а, е, отнема едно дело, едно производство. Да, тази информация е много важна, трябва да имаме предвид. Обучението на съдиите. Има го. Не си спомням точно къде, нека да погледна в материала, като че ли 30-та страница. Съгласна съм с вас. Обучението е изключително важно. И ако разгледаме различните програми и правосъдието, свързани с обучение, ако а, разгледаме съществуващите а, мрежи в Европейския съюз. Ще видите, че много средства а, отиват за тази цел. Обучението е, е първа приоритетна линия в бюджета тази година, така че напълно съм съгласна с вас. Обучението през целия живот в това число е много важен въпрос. Но пък, не само ако, ако представител на комисията ще отиде в селото, което вие говорихте. Аз мога да отида, разбира се, мога и да се върна с куче, но не само комисията извършва такива посещения, ние а, очертаваме приоритетите, ние а, включваме а, мрежите, с които разполагаме. С госпожа Юрова водихме разговор, спомням си по-рано, поради въпроси свързани с наказателно-правната област – във връзка с необходимостта от финансиране на обучение, например, да речем в затворите. По същия начин стоят нещата във връзка с обучението и на съдиите. Опитваме се да направим всичко по силите ни, но необходимо е да отидем още по-нататък и не само комисията, не само вие. Държавите членки също трябва да поемат в тази посока. Let me see if I have any other maintenance. Нека да видим по-нататък. Що се отнася до а, таксите за поддръжка? Има в момента предложение за преговори относно исковете с малък материален интерес. Ние предложихме такси за съдиите. И съответно таксите не трябва да бъдат несъразмерни. Таксите трябва да бъдат съразмерни на самия иск. Преговорите са в ход в тази област. Срещаме затруднения, защото ние всъщност предложихме това, зная, че ще стигнем до някъде в крайна сметка, защото се надяваме на вашата подкрепа. Но какво искам да ви кажа? Да, прави сте. Що се отнася до поддръжките, таксите, всичко това е много важно, наистина. Е, предоставете ни тези е, проучвания, с които разполагате. Казахте за 6 годишни данни. Вие сте работили по-дълго време от нас. Много благодаря на всички за изключително ценните изказвания. И със своите колеги е, с удоволствие ще ви предоставим и повече информация по конкретни показатели, ако желаете това. Благодаря председателката. Благодаря ви, госпожа Мишо. Благодаря на колегите за всички изказвания. Е, с това приключваме заседанието ни днес преди обяд на Комисията граждански свобода и ще продължим работа е, днес след обед в 15 часа. Отново ще се видим с госпожа Мишо. Желая ви приятна обедна почивка. Довиждане.